И така продължаваме разискванията. Давам думата на госпожа Хименес Бесерил Бар. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че откакто станах евродепутат, винаги съм работила по тази тема и ще продължа да го правя където и да се намирам – защото е необходимо да бъдем единни и да осведомяваме обществото за това, което се случва не само в Европа, а и изобщо по света. Насилието срещу жените не признава граници, бариери и работното място и училището не са защитени. Доста жени са пострадали само за това, че са жени. И последиците са и физически, и психически. И ето защо ние имаме нужда от съвместна стратегия. Аз работих по Европейската заповед за закрила на жертвите – и по заповедта за дистанцията между жертвата и нападателя. Но трябва да продължим да работим, както чухме и от негово светейшество днес. Човека трябва да е в центъра на нашите усилия, жената трябва да е в центъра на тези усилия. Нека стигнем до една по-безопасна и по-справедлива Европа. Дължим го на всички загинали жени и на техните семейства и деца. Благодаря. Приемате ли си карта от господин Етрич? Господин Етрич, 30 секунди. With, with... Благодаря. Съгласни ли сте с мен, че този ужасен проблем е резултат от липса на морал в обществото. Нито един мъж, нито един джентълмен би наранил жена. Имате 30 е, минути, е, секунди, за да отговорите. Аз абсолютно се съгласявам с вас. Много се радвам, че вметнахте е, тази забележка. Това е наистина проблем на образование, на възпитание и действително проблемът може да бъде решен чрез образованието. Трябва да започнем с мъжете, с образованието на мъжете. Мъжете са тези, които трябва да се борят за решаването на този проблем. Следващият колега, госпожа Арена. Това е Международния ден в Европа за борба с насилието срещу жените. Действително, ако погледнем надясно, наляво, виждаме трима души. Всеки, е, трябва да имаме предвид, че всеки трети е бил е, обект е, на някаква форма на насилие. Поглеждайки обаче наляво и надясно, не виждам много мъже в залата жените са жертви на насилие, но има автори на това насилие. Искам да поздравя мъжете, които са днес сред нас. Необходимо е да се подобри информираността, да има също санкции за извършителите, както и подпомагане на жертвите. Ние от години водим битка, въпреки това все по-нагоре вървят цифрите не намалява насилието. Някои държави обаче създадоха нужните мерки, които позволяват на жените е, да се да внасят жалби и да получават е, юридическа помощ. Важно е да реагираме. Констатациите са на лице, цифрите са на лице. Няма нужда да правим експертни комисии, всичко е свършено като работа и днес, госпожо комисар, е дошло време за действия. И така, както и вие казахте, конвенцията от Истанбул трябва максимално скоро да бъде ратифицирана от Европейската комисия, което ще позволи да се изготви програма за действие, защото не е достатъчна ратификацията, а е важно това да се реализира на практика във всяка от държавите членки. Няма култура, няма разлика, която да оправдава факта, че в някои страни можем да защитаваме по-добре жените, отколкото в други. Трябва да има обща европейски прак, да се има по-добра информираност, по-добра защита и също да се налагат строги санкции на извършителите. Имаме правната рамка, Госпожо комисар, надявам се, че ще чуете нашето послание и желание за директива за борба с насилието срещу жените. Председателката, да, действително въпросът е изключително важен, но ви моля да се придържате към времето за изказване. Има двама мъже, които ще участват в дебата. Това е интересен факт. Сега давам думата на следващия оратор за минута и половина, а именно на госпожа Чернецка. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Дами и господа, много са жертвите на този вид насилие. Всички го знаем но все пак 14% от жертвите на домашното насилие са проявили коража да се обърнат към полицията. Това ви говори колко се вярва на полицията. Е, в Гърция или Словакия има регистрирани само 2-3 изнасилвания на хиляда, докато в Швеция 45. Ясно е, че жените не се доверяват на полицията. Защото ако си жена и се обърнеш към полицията, ти искаш да ти помага екип, който е достатъчно тактичен, достатъчно деликатен екип, който разбира моя проблем. Същото бих очаквала и от съдиите. Съдиите трябва да помагат и да закрилят жертвата. Но така или иначе насилието е проблем не само на тези жени, то е проблем на всички и нека ви помоля, при такива случаи не дейте да казвате ми как е била облечена тя или защо е отишла там. Благодаря ви, госпожа Бесера има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Наистина, статистиката е ужасна. Една трета от жените а, в Европа също страдат от насилие но реалността е още по-жестока, защото се оказва всъщност, че само една трета от жертвите се обръщат към полицията. Какво може да направим? Може да сторим нещо радикално, нещо революционно. Това е което ни трябва. Трябва да имаме един правно обвързващ документ за борбата срещу насилието на жените. Тук става дума за нарушаване на човешките права, на основните права. Трябва ни уникален инструмент, защото тук е говорим за трафик на хора, за генитално обезобразяване, за насилие, за побой. Трябва извършителите да бъдат преследвани и на наказвани. Всъщност, ние може да приемем такъв документ. Какво чакаме? Имаме а, споразумение от Истанбул, конвенцията от Истанбул. 14 държави вече са я подписали тази конвенция. Може би това е добър повод да помолим тези, които не са я подписали, да я подпишат. Днес е точно подходящия ден да говорим за тези неща. Трябва ни решителност. Не може да продължава по този начин отношението към жените. И трябва да сме единни в нашето становище. Насилието на жени трябва категорично да бъде отхвърлено. Мисля и за доктор Муквиге. Става дума и за законодателната политика срещу неравнопоставеността. Благодаря. Приемате ли синя карта от господин Мариньо? Имате думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Трагедията, която обсъждаме тази, тази следобед, има своите корени в културата, при която жените са поставени в подчинение. Имаме един а, а, лидер на църква, който не допуска а, да има жени а, а, свещеници. Освен това се изисква на някои места а, жените а, да се вричат в, в вярност Ораторът е прекъснат, защото с процедурата синя карта може да се задава въпрос в рамките на 30 секунди. Отговор. Ние чухме днес папата да говори за достоинството. За... Когато се говори за достоинство, става дума за, за всички, включително и за жените. The half minutes is Mrs. Bjork. Госпожа Бьорк има думата. Е, for, for the day being. Е, да, името ми е Бьорк. Искам да благодаря на всички жени, които работят неуморно, така че да не се забравя за този проблем. Благодаря и на Комисията по правата на жените. И именно така можем да напреднем. Госпожо комисар, колегите вече цитираха ужасяващата статистика, която отразява абсолютно неприемливата реалност. Защо бият жените? За това, че са жени. Има и безправие тъй като не винаги палачите са наказани. В крайна сметка опираме до това, кой е по-силния. Нещо, което разбира се, че води до неравенство между мъжете и жените. Непрекъснато чуваме и сексистки коментари срещу жените, срещу момичетата. Такава е културата и това често води до насилие, като насилникът е от близкия ти кръг. Ние водим публичен дебат, ясно е, че темата е деликатна, но въпреки това е необходимо да се предприеме действие, законодателно действие, така че Европейския съюз да ратифицира Истанбулската конвенция, просто да се сложи край на насилието. Благодаря ви, госпожо Бьорг. Господин Уртасон има думата. Е, Благодаря. Искам да подчертая неравнопоставеността и най-вече социалната неравнопоставеност води до повече насилие. Няма да повтарям цифрите, но 25 ноември е важен ден и тук днес трябва да признаем, че нямаме ефективен инструмент за борба срещу насилието на жените. Говорим за стратегията а, за равнопоставеност и казваме, че имаме или че ще изработим по-скоро съответните мерки, инструменти, но тези инструменти липсват. Идеят, идеите са ни добри, но те трябва да са, се приложат. Конвенцията от Истанбул трябва непременно да бъде подписана от всички държави членки, но конвенцията не замества факта, че на европейско равнище нямаме инструмент. За това искам да ви помоля да поемете инициативата за създаване на такъв инструмент. Благодаря. Следващият оратор. Oggi la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e noi siamo qui a tentare di convincere la Благодаря. Днес говорим за насилието на жените и се опитваме да мислим за мерки на европейско равнище. Комисията би трябвало да поеме инициативата. Италия подписа и ратифицира е, Истанбулската конвенция. Но насилието над жените не е само а, е, физическо по своята същност. Има и психологическо насилие. Има насилие, на което, на, на което са свидетели деца. И това се случва именно защото нямаме подходящото законодателство. Много трагедии биха могли да бъдат предотвратени. Мисля за Лучиана Бикяли, която бе убита от двама мъже, наети от нейния съпруг. Мъж, който е извършвал насилие над жени, убил жена си и се самоубил пред очите на своето 7-годишно дете. Такива ужасни неща се случват непре, непре, непрекъснато. Ораторката бе прекъсната, председателката, извинявайте, съжалявам, имаме много колеги, които искат думата. За една минута госпожа Морвей. Благодаря. мъже, облечени в хубави костюми, носещи скъпи часовници, се разхождат вечер, често биват обирани Публикуват се видеоматериали. Но рядко се обръща достатъчно внимание на жените, които са жертви на насилие. Това се наблюдава и в моята страна. Има видеоматериали, които посочват, че ако има насилие срещу жените, виновниците трябва да бъдат наказани. Благодаря, госпожа Матера. Благодаря ви. Европейската комисия като че ли не е на мнение, че е назрял момента за ново законодателство в тази област. Нещо, което много ме очудва. Нека напомня на комисията, че тя сама отчита, че насилието срещу жените е една от най-големите пречки за истинската равнопоставеност между половете. Защо тогава докладът Барбароба не доведе до ново законодателство? Уважаеми колеги, Европейският парламент отдавна призовава за директива, която да сложи край на тази безнаказаност. Директива, която да утвърди най-добрите практики. По този начин жертвите ще получат по-добра подкрепа. Госпожо комисар, вие споменахте, че 43% от насилието срещу жени е насилие възоснова на секса. Смятате ли обаче, че наличните инструменти са достатъчни, за да се гарантира закрилата на жертвите? Самата аз съм убедена, че има достатъчно основания за общо европейски норми срещу насилието над жени. Крайно време е да направим нещо. Благодаря, пак ви призовавам да се придържате към времето си. Госпожа Блинкевич, чуйте една минута. Благодаря, госпожо председател. Миналата седмица в моята страна Литва Едно момиче бе изнасилено и убито брутално. Това беше 20 годишна студентка. Тя нищо не бе направила, както ни каза майка И това се е, случва в, на, на всяка трета жена в нашия развит свят. Седем жени умират всеки ден в, в света. Дали може да приемем такова нарушаване на човешките права? Ние като депутати от Европейския парламент трябва да настояваме за директива, която да се справи с на насилието на жените. Трябват ни координирани действия в съдебната система, в образованието, в здравеопазването. Само тогава може да постигнем резултати. Освен това, идеята за обсерватория на, за насилието над жените е много добра. Ос, Освен това, институтът за равнопоставеност между половете трябва да бъде разширен. Госпожа Вишневска. Шановни панства, dzisiaj Ojciec Święty Franciszek tu w Parlamencie Europejskim powiedział. Благодаря. Днес папа Франциск каза, че ако не мислим за Господ, на земята ще има насилие. Естествено, всеки човек има право на достоинство, а достоинството е нарушавано, когато има насилие. Всяка, всеки ден милиони жени подлежат на насилие и то всеки, всеки ден. Това се случва и в развити страни. Не може да приемем този факт. Трябва да се борим срещу всяка форма на насилие и навсякъде, където жените имат нужда от помощ. Други дейности в областта на е, съдебното преследване, е, такива мерки няма да са достатъчни. Всяка държава членка, е, според своите традиции, имат, е въвела определени мерки. Не зная дали допълнителни директиви ще решат проблема. Държавите членки трябва да са водещата сила. Те трябва да прилагат правилата, които са приели. Госпожа Биртър. Тази година Агенцията за основни права на Европейския съюз публикува доклад и това показа какви са мащабите на насилието срещу жени. жени. Затова не можем да бъдем самодоволни като законотворци. Всяка 20-та жена е била изнасилвана, мнозина са били обекта на насилие от своите настоящи или бивши партньори. В доклада на Първанова също се призоваваше за директива по този въпрос преди края на 2014, но вече сме почти декември и няма подобно нещо. За щастие, комисията предприе мерки, свързани с гениталното усъкътяване на жени, но все още няма план за действие. Трябва да се борим срещу това явление. Това е нещо, което се случва на европейска територия и всякакви форми на насилие, включително трафика, трябва да са неща, срещу които ние да се борим. Трябва да се промени отношението на обществото към жените. Нуждаем се от действия на ниво държави членки и Европейския съюз и то сега. Благодаря. Давам думата на госпожа Конева. Благодаря ви. Надявам се, че нямате нищо против да остана седнала. Не се чувствам добре днес. Цифрите, които отразяват физическото и психическо насилие на жените, са наистина шокираща. Всяка трета жена е жертва. Насилието над жените има много изражения и то не се определя от мястото, происхода или доходите – не зависи от социалната прослойка. Насилието като цяло обаче случаите на насилие зачестяват. Необходимо е да се вслушаме в гласа на жертвите и да не забравяме, че сега това, което виждаме в Гърция е нов вид економическо насилие. Хора, които работят но биват принуждавани да се съгласят на по-низко заплащане, само и само да не си загубят работата. Ето по този начин се отнемат правата на жените и според мен това е още една форма на насилие. Да не говорим, че на жените се подсказва, че е по-добре да не излизат в отпуск по майчинство, ако искат да си запазят работата. Така че, ако ще се борим с насилието срещу жените, нека имаме и съответните законодателни норми, нека и съветът на Европа се включи, както и да се подпише Истанбулската конвенция. Трябва ни правна защита. Благодаря, госпожа Дели. Уважаеми колеги, 62 милиона жени в Европа декларира, че са им обекта на физическо или сексуално насилие. Това е скандална цифра и не може да се игнорира. Госпожо комисар, не може просто да говорите за това. Как е възможно изнасилването все още да не се признава за престъпление в много държавите членки? какво се прави за ратифицирането на конвенцията, която е, не е ратифицирана от большинството държавите членки. Трябва да се представи законодателно предложение относно превентивните мерки. Трябва да се реагира сега. И искаме задължителна правна рамка да се хармонизират мерките за превенция. Трябва да настоявате вие, държавите членки, да ратифицират конвенцията от Истанбул. Не може да се чака повече. Време е, колеги, да могат а, жените да излязат а, а, от а, ъгъла, а, в който са натикани, където нямат права. Благодаря, госпожа Парка, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, едно нещо не сме споменали, а именно това е свободното движение на хора в Европейския съюз. По този начин обаче ние не може да променим, да, про, да проверим дали хората са осъдени за насилие. И много често има групировки на трафиканти, които имат абсолютно свободен достъп до Обединеното кралство. Ние даже не може да разберем, че проблемът съществува и това е именно поради правилата в Европейския съюз. Така че, преди да започнете да призовавате за допълнителна бюрокрация, спрете по-добре свободния достъп на престъпници до нашите страни. Това, което ни трябва, са гранични проверки, които ще предотвратят трафика на хора и дейността на трафикантите. Тогава и само тогава ще имаме по-добър шанс да се справим с проблемите, които вече имаме. Благодаря. Господин Майер за една минута. Извинявайте, казва председателката, има синя карта към вас. Ще пре... приемете ли? Да. Извинете, но аз съм безсена от това, което чувам, тръгвайки от принципа, че изнасилването е въпрос на чужденците. Както вие твърдите, госпожо, мисля, че такова твърдение е неприемливо. Е, е, it was more a statement това беше по-скоро изявление, но въпреки това ви дам думата да отговорите. Благодаря, искам да обърна внимание върху това, че имаше едно трагично убийство на млада жена в моята страна, която за съжаление загуби живота си. Имаше обвинителна присъда на литовец, който е бил обвиняван вече в престъпление той спокойно влезе в моята страна. Може би нейният живот щеше да бъде спасен. Може би един живот щеше да бъде спасен, ако имаше нужната проверка. Не дейте да подценявате проверките по границите и задържането на престъпници. Колеги, а, има второ искане за въпрос с синя карта. Госпожа Бердер. Аз не разбирам как може да спрете свободното движение. Е, какво става с престъпниците, които идват от Лондон в Северна Ирландия? Вижте, не става дума е, за проверки, става дума за отбелязване на криминалното досие на съответното лице и да се знае кога влизат в страната ни. Много е важно да защитаваме жените, но не приемам вашите опреци. Благодаря ви, господин Мейер. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Благодаря, госпожо председател. Сега отново ще шокирам колегите. Равнопоставеността между мъжете и жените не е естествена. Това изречение не от мен. Е, това го каза турският президент Ердоган. И то съвсем наскоро. Насилието на жените е много важна тема и трябва да се занимаваме с нея. Но за съжаление през 21 век има трагични случаи на потисничество на жените. И това не е само в далечни страни. Това се случва и тук, и в Швеция. Е, в Швеция е на трето място сред Бонсвана и Лесото по е, брой на изнасилени жени. Даже и в Франция, в Белгия, в Великобритания, в казуса, спомняте си е, казуса Ротенберг, мисля, че трябва да оставим на страна политическата си коректност – има мигранти, които идват при нас, които носят със себе си съвсем различна представа за, жена, за жената от нас. А сега госпожа Естелас. Благодаря, госпожо председател. Това, което е необходимо да направим, да не се предаваме. Аз Считам, че трябва да а, правим така, както каза една жертва на изнасилване в Босна, че а, иска да намери сили да се прибори с това. Има най-различни форми на насилие, различни форми на робство. Една трета от жените заявява, че са били жертви на насилие по време на а, живота си подрастващи има дори сред тях. Сега също трябва да се обръща внимание на новите форми на насилие по интернет, тормоз, който се осъществява чрез тези медии. Но всички тези престъпления не са криминализирани. Необходима ни е европейска стратегия, която да хармонизира правните системи по тези въпроси в целия Европейски съюз. Това е проблем, който изисква ангажираност на цялото общество. Искаме да има закрила, да има преследване, да се разруши стената на мълчанието, да... Тук трябва също да говорим и за ЛГТБ, както и за хората с различни видове обреждания. Благодаря. Госпожа Родригес има думата. Благодаря ви. Истанбулската конвенция говори за правата на жените но разбира се, имаме някои съмнения доколко се постигат такива цели. Вече чухме, че 60 милиона от жените в Европа са жертви на насилие. Огромен брой жени и деца. Освен това, са подложени и на обезобразяване на гениталиите. Какво можем да направим? Истанбулската конвенция дава някои гаранции за по-добра закрила на жените. Но нека помислим какви са законодателните мерки в държавите членки, и ратифицирали конвенцията, какви механизми за наблюдение можем да разработим от тук нататък, какви санкции изобщо, какво прави комисията за ратифицирането на конвенцията. В крайна сметка, като имаме предвид и какво говори президентът на Турция, за равенството на жените. Е много парадоксално, че тази конвенция е истанбулска. Благодаря, госпожа Гърлин. Благодаря. Никой не е за насилието на жените. Естествено, но това, което ни трябва е да се убедим, обединим и да направим нещо. Всички 28 държави членки имат, е, инкриминират насилието на, над жените, но те трябва да го правоприлагат. Ние сме постигнали много, но може да отидем още по-надалече. Преди 30 години а, в Лондон имаше становището, че полицаите не бива да се занимават с домашно насилие. Това е немислимо днес. Но и въпреки това има жени, които биват убити от своите партньори. Трябва да инкриминираме насилствените бракове и да дадем правото на полицията да се интересува от криминалното минало на съответните партньори на жените. Колеги, нека работим наистина заедно, вместо да обвиняваме комисията. Председателката аз не искам да прекъсвам дебата, но ви напомням, че сме много закъснели с времето. Госпожа Билбао. Благодаря, госпожо председател. Европа се нуждае от това всички държави членки да намерят обща език, да, да оказват една и съща помощ на жертвите на насилие все още не сме постигнали същия консенсус по този въпрос, какъвто имаме, например, по въпроса за борбата срещу тероризма. Много европейци подсъзнателно имат наклонности към такова насилие. Това обаче не е частен проблем. Липсата на политики, и недостатъчното включване в дневния ред на държавите членки на този въпрос е неприемливо. Надявам се, че госпожо комисар ще предвидите санкции в това отношение. Благодаря. Госпожа Козловска. Благодаря. Това е... Говорим тук за престъпление, което засяга целия, целия свят, трябва да обединим сили, да се борим срещу насилието на жените. Това е нашето задължение в Европейския съюз. Подкрепям идеята Европейският съюз и държавите членки да подпишат Истанбулската конвенция. Тази конвенция говори за превенцията и за политиката на равнопоставеност между половете. Дами и господа, нашите усилия в държавите членки трябва да бъдат контролирани. За това ни трябват обаче сравними данни, трябват ни хармонизирани данни, стандартизирани данни. Това е изключително важно. Ай, сега искам да отправя въпрос към Европейската комисия. Може би има възможност да се изработи препоръка или в последствие директива, която да хармонизира политиката на ненасилие. Без това няма да може да се борим срещу феномена. Благодаря, госпожа Йотова. Благодаря, госпожо председател. Немият вик на насилието, така нарекохме преди, преди няколко дни форумът в България, посветен на борбата с насилието срещу жените в тези думи не се съдържа само тъжна констатация а воля да се справим с този проблем. посланието на жертвите на институциите на гражданските организации което днес трябва да предам на вас колеги на европейската комисия на вас госпожо комисар е не нови органи и институции а стратегия и закони които не просто трябва да защитават а да предотвратяват тези престъпления за които се страхуваме да говорим но всеки ден виждаме все по често. нямаме достатъчно инструменти нито на европейско нито на национално ниво. задължително е истанбулската конвенция да бъде ратифицирана и да бъде действаща а не просто къс хартия защото парадоксално е подписана е в турция а днес ердоган заявява че жените трябва да си стоят вкъщи. българското женско лоби започна инициатива за събирането на един милион подписа тя тръгва от българския град ямбол но ще стигне до всички жени в европа за да може да се изработи необходимата директива и закони. Um, Благодаря, госпожа Комодини. Благодаря, госпожо председател. 13 милиона жени в Европа са преживели насилие. Мнозина от тях е, са изпитали сексуално насилие преди извършването на проучването на Агенцията по основните права. Всичко това оставя дълбоки психологически и физически следи върху жените. Това е също и белег върху европейското съзнание. Насилието срещу жените е сериозно престъпление, което не засяга отделна държава членка, а всички държави членки. Затова трябва да обединим своите усилия. Въпреки, че тук става дума за нарушение на правата на човека, много често не се съобщават случаите за такова насилие. Не можем да си затваряме очите всички заинтересовани страни трябва да се включат в борбата срещу това явление. НПО, професионалисти, преподаватели и прочие, а не само националните власти. Трябва да се намери европейски подход, за да се гарантира високо ниво на закрила. Ако това не се направи, Ние трябва да използваме всички налични средства, за да защитим жените. Защото една култура на насилие никога не може да бъде приемлива. Благодаря, госпожа Борзан. Благодаря, госпожо председател. Днес ние говорим от името на жените, които се срамуват и мълчат. 80% от насилието обаче остава невидяно. Има и онлайн насилие – което показва, че децата приемат начин на поведение, което е неприемливо. И тук трябва ние да поемем инициативата на европейско равнище. Думите не, не са достатъчни. Бюджетът за борба срещу насилието е прекалено малък. Трябва да прекратим културата на мълчание, защото жертвите се срамуват. И това е така, защото комисията до момента не е взела мерки. Надявам се това да се промени. След госпожа Хет. Jag vill påminna kommissionär Jorva om att Europaparlamentet i våras begärde att kommissionen för... Госпожо председател, искам да припомня, че комисията през 2014 година трябваше да направи законодателно предложение, за да насърчи държавите членки да се борят по-ефективно срещу насилието срещу жените и момичетата. Комисията обаче изглежда с кръстени ръце. Съюза трябва да приеме и ратифицира конвенцията от Истанбул. Госпожо комисар, необходимо е през 2016 година да обявим Европейска година за борбата срещу насилието срещу жени и момичета. Трябва да имаме ясна програма за действие. Европейската комисия има огромната възможност сега да докаже, че равенството и разрешаването на този проблем ще бъдат неем приоритет. Жените и момичетата разчитат на вас. Благодаря ви. Госпожа Регнер, благодаря. Искам да използвам тази дискусия не само да говоря за е, конвенцията от Истанбул, а да засегна и регламента за защита, за който, който споменахте, госпожо комисар. Тези мерки по този регламент не действат във всички <clears throat> държави членки. Принципа на реципрочно признаване засяга главно хората, които, е, се, е, които пребивават по-дълго време в дадена държава членка. Затова бих искала да се обърна към държавите членки да приложат е, регламента за защита, защото, за съжаление, текстовете са чудесни, само не се прилагат. И е жалко, че добри текстове остават неприложени. Благодаря. Една минута, госпожа Кабизон. Благодаря, госпожо председател. Днес е наистина Международния ден на борбата срещу насилието въз основа на пола. Не виждаме обаче да е организирано някакво събитие, някаква по-тържествена проява. Освен това, по-добре щеше да е мъж да председателства това заседание. Но ние обсъждаме нарушаването на едни от най-основните права на жените. И тук комисията не бива да остава неутрална, не и в 21 век в Европа. Госпожо комисар, ние трябва да покажем на целия свят как се изгражда едно общество на справедливостта. За това наистина мислете за бъдещата директива. Благодаря, госпожа Нойхъл. Благодаря. Госпожо комисар, обръщам се директно към вас. Вие говорите за това, че мъжете трябва да бъдат привлечени в тази инициатива, ако искаме да спрем насилието на жените. Така е, апелирам към вас, директно към вас, най-напред комисията и то вие е, трябва да поемете инициативата, когато става дума за насилието на чините. Вие носите отговорността, вие не бива да се скривате за държавите членки. Комисията няколко пъти бе призована от Европейския парламент да поемеме инициативата за директива за спиране на, за, за спиране на, наци, на, на, на, насили, на насилието на жените. Става дума тук за половината от населението в държавите членки, а вие казвате да, някога нещата ще се случат, ще имаме е, текст. Но аз искам да ви кажа, е, фактите са на лице, трябва най-накрая да се действа. Който чака е виновен. Не може това не е дребно престъпление, насилието и да не се вижда насилието също е, не е малко престъпление. Следващия въпрос. Госпожа Макавен. Благодаря, госпожа председател. Като участник в работата на комисията Деви, е, искам да подчертая, че трябва да се обърне особено внимание на насилието, основано на пол в извънредни ситуации, тъй като това е нарастващ проблем. Миналата седмица хора от спасителният, органи... спасителният комитет, които работят с подобни жени, започнаха подписка. Ако не сте се включили, моля да се включите. Ние ще връчим наградата Сахаров на лекар, който се бори именно срещу насилието срещу жените и предлага лечение на жертви на това насилие. Доктор Муквеге и се надявам, че следващата седмица, следващата година ще можем да съобщим за постижение в тази област. Благодаря, госпожа Морети. Благодаря ви, госпожо председател. И аз в този важен ден искам да призова комисаря госпожа Юрова е, да работи енергично за изкореняването на този бич. От него страдат стотици хиляди жени те стават жертва на насилието точно там, където би трябвало да се чувстват най-сигурни в собствените си домове. Същевременно нямаме правно обвързващи норми, именно и за това случаите стават все по-чести. Това, разбира се, не е само проблем на държавите членки. Говорим за една световна трагедия и е необходимо да поемем колективната си отговорност и етически, и политически. Трябва ни една паневропейска инициатива. Необходимо е да образоваме, да обясняваме, особено на младите. Много ви благодаря, колеги. Сега ни предстои невъзможната задача с спонтанните изказвания. Много хора искат да се изкажат, но преди това имаме синя карта за последния оратор. Съгласна ли сте, госпожо Морети? Микро. Микро. Няма микрофон. Сега вече има. Вижте, мисля, че трябва да имаме предвид, че семейството може да бъде наистина източник на насилие. Е, ето, например, нищо не чухме за престъпленията на честа, е, защото и те стават все по-чести. Какво мислите за тези престъпления? Благодаря, ако искате да отговорите. Io credo che questa questa visione non mi appartiene francamente noto che le violenze. струва ми се че насилието срещу жените е наистина културен проблем. Проблем на менталитета. Изобщо дискриминацията възоснова на пола обикновенно проистича от типа взаимоотношения между партньорите, взаимоотношенията в семейството. Ние говорим за еманципация на жените и същевременно за престъпления на честа. Извинете, казва председателката, нямаме време, ще приемем само 6 спонтанни изказвания. Колегата Тараба. Благодаря. Аз съм третия мъж, участващ в дебата. Трябва да го подчертая. Днес мнозина от нас обаче носят синя лентичка, което е символ на кампанията в подкрепа на жените. Искам да се върна към един важен основен въпрос, а именно да се определи една година за свързана с борбата срещу насилието срещу жените. Госпожа Парванова от предишния мандат, госпожа Ферейра, както и други, имаха инициатива и получиха голяма подкрепа. Искам да ви помоля да се изготви една писмена декларация, сигурно ще се събере мнозинство в подкрепа, за да има една такава година посветена на борбата срещу насилието срещу жени. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Жука. Благодаря. Господин Маквайка, ще бъде награден с наградата Сахаров. И това е чудесно, особено като се има предвид защо той получава тази награда, защото а, той защитава достоинството на жените. Миналата година Малала получи наградата. А, Вера Журова е комисар и тя отговаря за, равнопос... за равенството между половете. Още нещо важно, което видяхме днес, това бе обращението на папата. Той каза, че достоинството е нещо върху което трябва да се съсредоточим. И това ме кара да съм оптимист. Всяка година, на 25 ноември, тук в парламента и на други места, се говори за насилието срещу жени. И това не бива да остане символичен акт. Трябва да ратифицираме Истанбулската конвенция. Yeah. Micro, Микрофон за оратора. muuta ühiskondlikke hoiakuid nii Euroopas kui, kui kogu maailmas. Nii kaua... Господин Ормас, наистина е необходимо да променим социалните нагласни и в Европа, и в света. Борбата с насилието срещу жените всъщност е знак за това, че не всичко в нашите общества е наред. Аз съм чувал какво ли не – едва ли не е, че насилието е необходимо, за да има ред. Не бива да се приемат такива позиции. Това не е менталитета на 21 век. Европейският съюз е необходимо наистина да предприеме необходимото от правна гледна точка да се разработят законодателните норми, да се ратифицира Истанбулската конвенция, защото темата е много важна. Благодаря, господин юристи. Gracias, Благодаря, госпожо председател. Ние трябва да, да работим за общество, в което няма насилие базирано върху на пола. Не говорим за нещо изключително, за, изключ... за а, нещо, което е изолиран случай. Насилието, базирано на пола, е широко разпространено явление и, уча... и е част от а... това, което се случва в нашите общества. Искам да подчертая необходимостта да има промяна в обществото, да се настоява за равнопоставеност. Това е спешен въпрос. Следващият оратор за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, приветствам идеята да се отчете важността на темата и да се включи глава за насилието срещу жените в текста, който вие представихте. Мисля, че нещо конкретно, което можем да направим е всички да ратифицираме Истанбулската конвенция. За сега тя е ратифицирана от 8 държави, собствената ми държава не го е направила, но разговарях с министъра на правосъдието и може би след една година Конвенцията ще бъде ратифицирана. Тук има някои проблеми с вечните права. Така или иначе, както казах, само 8 държави членки са ратифицирали конвенцията, от останалите 20 не са го направили. А това наистина може да ни обедини в борбата с насилието над жените. Благодаря и последният оратор при тази процедура, госпожа Ченински, извинявам се на останалите. Благодаря, госпожа председател. Днешният дебат е посветен, се случва на деня на Международния ден за борба срещу насилието на жените. Вижте се колко е важен този проблем. Например, в Италия годишният доклад за, насилие, за домашно насилие казва, че през 2013 година всеки втори ден е била убивана жена – това е много ужасяваща статистика и тази статистика въжи и за, за целия Европейски съюз. Това означава, че ни трябват обединени действия, категорични действия за борба срещу насилието, срещу жени. Да не забравяме, че и децата са недиректните жертви на насилието. Те може би не биват наранявани физически, но те продължават да носят своите психични травми. Не е достатъчно само да се ратифицира Истанбулската конвенция, но е абсолютно задължително. Госпожа Журова. Дами и господа, благодаря ви за тази толкова важна дискусия. Аз се чувствам окрилена и Бих искала да направя много в комисията в това отношение. Обещавам, ако обещая тук нова а, директива, а, това ще бъде повод за се каже, е, нека да изчакаме директивата. Ние разполагаме с а, инструменти и трябва да ги използваме преди да решим дали е необходимо да приемаме нова директива. Аз вече а, споменах а, какви са тези инструменти, с които разполагаме. Аз говорих вече за работата по ратификация на Истанбулската конвенция, също извършването на задълбочен анализ на законодателни и незаконодателни стъпки, да има срокове, финансиране, ясно определени отговорности. Това е нещо, което ще направим през следващата година. Необходимо е да водим непрекъсната кампания с участието на медиите. Ние не сме а, говорили а, тук а, изобщо за провокативните а, реклами а, и използването на а, жените в на това отношение. Защото а, това създава усещането, че подобно отношение към жените е нещо нормално, а това определено не е така. Ние говорихме за статистика, че всяка трета жена е преживяла насилие. Преди много години аз самата имах, бях също обект на насилие. Това беше вербален турмоз. Сега ние имаме възможност да влияем, можем да използваме и личния си опит. Аз спомням как се чувствах тогава. Аз се чувствах... Аз се срамувах, а всъщност не трябва да е така. Трябва да се срамуват онези, които извършват насилието, а не техните жертви. Sorry, last sentence. Before... И на последно място, преди да науча мъжете да променят поведението си, ние трябва да повлияем на жените, те да знаят, е, че не трябва да приемат това положение за нещо нормално и да ни помогнат е, в нашите усилия. Искам да приключа с, на тази нотка и се надявам на добро сътрудничество с вас, е, тъй като този проблем е много сериозен. Председателката, благодаря ви, госпожа Юрова, за вашата откритост, човечност, за това, че споделяте вашият опит с насилието. Когато говорим за статистика, трябва да я персонализираме. Зная, че за вас не беше лесно да го направим, но ние високо ценим това. Колеги, приключихме разискванията по тази тема. Благодаря ви за участието. Следващата точка е устен въпрос към съвета и Европейската комисия относно положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на Европейския съюз към миграцията. Това е от Комисията по граждански свободи